Откривам заседанието. Давам думата на, господин, на госпожа Андерсън във връзка с правилник. Давам ви думата. Госпожо Андерсон, имате думата.